Европейския семестър за 2016 година. Има три доклада. Първо, този на госпожа Рибейро, Европейски семестър за координация на економическите политики в годишният обзор на растежа. Този на госпожа Родригес и на госпожа Штилер управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2016 година. Сега давам думата на София Рибейро. Имате 4 минути. Това е доклад за социалните аспекти на европейския семестър и заетостта. Целта е да се превърне Европа в един модерен континент. Включени са конкретните мерки, които трябва да се приложат, за да има равновесие между економическите и социалните аспекти и да се даде тласък на устойчивият растеж. Целта е да се подобри условията на живот на нашите съграждани. За това трябва да продължиме с консолидирането на тази система. Целта ни е социално развитие, което трябва да присъства във всички европейски политики и предлагаме да има по-добър надзор на тези политики. Институциите на Европейския съюз трябва да гарантират дългосрочен стабил, дългосрочна стабилност и мерките, които прилагаме, да са по посока на устойчиво развитие. За това трябва да се консолидират публичните финанси, както и фискалните системи на държавите членки. Много държави в момента са уязвими и се сблъскват с проблеми. За това трябва да има рамка, която да гарантира социалната стабилност не само днес и утре, а и за бъдещите поколения. Финансовата соли, солидност на държавите членки зависи от мерките, които ще се вземат днес. Финансовата консолидация трябва да се придружава от мерки за растеж, структурни мерки, които да имат за цел да увеличат конкурентоспособността и да се увеличи държавната намеса в някои области. Трябва да се, да се, да се вземат много стратегически мерки, свързани с пенсионните системи, тъй като европейското население устарява. Образованието също е един от основните стълбове на бъдещото развитие. Чрез об... образование може да се постигнат необходимите умения, особено в новите области на дейност, синята економика, зелената економика и цифровата економика. По този начин ще отговорим и на очакванията на малките и средни предприятия, които са двигател на економическия растеж. Трябва да се увеличат и публичните инвестиции в общоевропейско равнище, но тези инвестиции трябва да бъдат насочени към проекти, които ще имат благотворни социални и економически последици. Не трябва просто да се предоставят публични средства на някои, и които ще извлечат печалби от това. Процесът трябва да бъде коренно нов трябва да се включат и социални показатели при измерването на растежа, заетостта или не заетостта сред младите, дългосрочната безработица и други. По този начин ще изпратиме силно послание към съвета и комисията. Към економическите и финансови показатели трябва да се добавят социални показатели, за да знаем по какъв начин европейските политики се отразяват на ежедневието на гражданите. По този начин ще може да се оцени и баланса, финансови и економически баланс на отделните страни и ще могат да се вземат допълнителни социални мерки, когато това е необходимо. По този начин ще стабилизираме социалния стълб. Бих искала да благодаря на всички онези, които работиха с мене, за да можем да постигнем единна позиция. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Родригес. 4 минути. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия. Ние сме в много важен момент на европейския семестър, защото днес парламента представя три важни доклада, които представят ситуацията в този много специфичен Европейски съюз. В момента се справяме с тежка криза, няколко такива застъпващи се кризи и със сигурност трябва да подсилим вътрешната кохезия на Европейския съюз. А това зависи много от силното възстановяване и уравновесено такова на економиката. За мен е удоволствие да представя днес доклада, който е представен и прият от Комисията по економически дела. Успяхме да постигнем, поне според мен, много полезен компромис с истинска добавена стойност относно ситуацията в Европейския съюз. Основната точка на този доклад е да кажем, че европейския семестър трябва да бъде използван, за да продължим с балансирането на нашия бюджет и да продължим с адекватните реформи, но също така да приложим стратегията Европа 2020 за растеж и заетост, защото считаме, че в крайна сметка бъдещето на Европа ще зависи от този тип конкурентно способност, обърната към бъдещето, базираща се на енергиен преход – цифрови решения и по-добри по-качествени работни места. Ако такъв е случая, смесът от политики трябва да подкрепи решението. А това означава, че при прилагането на тези политики за следващите години, инвестициите трябва да бъдат основен приоритет. Това означава, че ние трябва да използваме максимално наличните инструменти, да започнем плана за инвестиции, но също така да довършим банковия съюз, за да направим по-лесен достъпа до заеми за малките и средни предприятия. Имаме нужда от реформи, разбира се, но имаме нужда от второ поколение реформи, които да настояват повече на иновации, на образование, по-добра обществена администрация и също така по-добра система, социална система. Трябва да продължим и с данъчното уравновесяване на бюджетите, но не бива да нанасяме вреди на това, което вече е постигнато в стратегическото инвестиране. Трябва да вземем предвид факта, че ние сме справени пред нови предизвикателства, особено в сигурността и кризата с беженците. Смятам, че най-голямата, най-важната добавена стойност на този доклад е как точно мислим да управляваме а, евро а, а, областта, еврозоната. Това е а, така или иначе специфична зона, която има нужда от специфична политика. И тъй като имаме недостиг на политики там, мисля, че ще трябва по-скоро да, разменим, да обменим добри практики, особено между държавите, които имат повече а, а, голям, по-голям марш в данъчното облагане. Имаме нужда по-конкурентно способни държави да разширят вътрешното си, вътрешното си търсене, а и по-слабо конкурентни държави да станат по-конкурентно способни, не като намаляват заплатите или социалните осигуровки, а като инвестират в бъдещето. Ето това са основните заключения и ние считаме, че е важно да се организира в еврозоната една промяна, ориентирана към бъдещето и да гарантираме, че економическите и социални промени ще бъдат разгледани еднакво, за да имаме един добър банков съюз и економически валутен съюз. Благодаря. Благодаря. Третия докладчик е госпожа Кятрин Стайла за 4 минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съвета за това, че присъства. Виждам дори колега от парламента е тук. Много се радвам, че сте тук сред нас а, при този важен дебат. Единият пазар е изключително важен ресурс за нас и бъдещето благоденствие на Съюза зависи от него. Неразкрития потенциал на този единен пазар е 1 трилион евро. Това е една възможност, както и е, нещо, което трябва да ни накара да се събудим и да се задействаме, за да има полза за всички. Продължаваме да не използваме напредъка, постигнат през последните 20 години, имайки предвид е, все по-голямата международна конкуренция в международен план. Единият пазар може да доведе до растеж, до работни места, това се признава на европейско ниво. Независимо от е, постоянното призоваване за укрепване на този е, пазар, на годишния обзор на растежа, на страновите доклади, не е постигнат достатъчен напредък до сега. За да може да се постигне и растеж, и работни места, и конкурентоспособност, процеса на интегриране на единия, в единия пазар на държавите членки трябва да бъде съпътстван с по-добро управление и по-голяма прозрачност в процеса. Единия пазар трябва да бъде част от европейския семестър. Необходим е диалог с държавите членки за спазване на правилата, диалог с Европейския парламент, подход, който да премахва всякакъв вид дискриминация, независимо дали държавата членка е, е в еврозоната или не. Това е изключително важно за прозрачността, за финансовото управление и за да могат всички да се чувстват участници и за да има успех целият този процес. Също така смятам, че прилагането на вече съществуващото европейско законодателство от всички 28 държави членки е ключът за отключването на потенциала на този единен пазар. Трябва да се продолеят нетарифните бариери, трябва да се прилага директивата за услугите, както и своевременно да се транспонира и прилага законодателство за обществените поръчки. Трябва да се модернизира публичната администрация, да има повече цифрови услуги за гражданите, за бизнеса и това са само част от примерите на вече съществуващо европейско законодателство, което не е приложено, което забавя развитието на единия пазар в целия Европейски съюз. Промяната не може да идва винаги отгоре надолу. Всеки един трябва да започне е, да прилага културата на единния пазар. Трябва да се работи в сътрудничество. Когато този процес е на всички нива, то той трябва да бъде подкрепен от ресурси, от информация на също на всички нива. Опитала съм се да засегна всички тези въпроси в моя доклад е, и съм доволна от текста. Благодаря на докладчиците за идеите. Не бяхме съгласни по всички въпроси, но мисля, че успяхме да постигнем обща позиция накрая. Аз лично съм убедена, надявам се и много колеги, че една от причините, поради които сме тук, като членове на Европейския парламент, е да направим така, че да се прокарват справедливи прозрачни закони. Влизането в сила на договор за Европейския съюз, парламента все повече играе голяма роля за случващото се в Европейския съюз. Това е единствената институция, пряко избрана от хората, която трябва да доведе до по-добро нормотворчество. Затова от името на моята група искам малка промяна в 46 ти параграф, за да може принципа на по-доброто регламентиране да бъде записано като по-добро управление в процеса, за да има по-добро функциониране на пазара за потребителите и дружествата. Надявам се да ме подкрепите да подкрепите моето изменение, както и целия текст. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. От името на Комисията на бюджета, господин Жанарчи. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам присъствието на съвета, на комисара и бих искал да наблегна на формалния аспект на нещата има много малко парламентарно участие в упражнението на Европейския семестър, включително и в доклада на петимата председателя. Ще се върна към казаното от госпожа Родригес. Европейския съюз няма економическа политика. Това е всъщност един сбор от национални политики с за съжаление, малко координация. За това ни се струва, че е необходимо да се засили еврозоната, която само ще се разширява в момента, в който държавите, които не са членки, ще се присъединят. И ще има нужда от бюджет, бюджет, който ще има за цел да е, ни позволи да се бориме срещу асиметричните дисбаланси. Инструмента за стабилизиране ще ни, ще, ще, ще ни помогне, благодарение на бюджета, да има синергия на бюджетната политика и на паричната политика. Господин Артуи, благодаря ви. Благодаря. Frau Ministerin Janine Hennis-Plasch hat am Wort für fünf Съвета госпожа Хенис Плаш. Благодаря благодаря на всички за възможността, която ми е дадена да дискутираме европейският семестър. Благодаря ви за отделеното време по тази тема. Да, много комплексен въпрос, но въпрос, който, обс... който заслужава нашето внимание. И а, това е важен въпрос, засягащ ежедневието на всички наши граждани. Имаме нужда от повече възможности за младите, за малкия бизнес, за дългосрочна заетост. Ето, нека да погледнем нещата. Ние сме изправени пред криза, но също така постепенно излизаме от кризата. Така че, кои приоритети трябва да направляват нашите действия на този кръстопът? Като четем докладите ви, виждам една, едно общо желание за борба с предизвикателствата. Определено трябва да продължим с това възстановяване. И, както казва докладчикът Родригес, инвестициите са ключови. Планът за инвестиции на комисията е в центъра на нашия проект. Европейският парламент и съвета заедно ръка за ръка работят по тази тема. Нека да продължим да работим така и за напред. Със все също усещане за необходимост от тази дейност и със сигурност ще създадем един добър климат за инвестиции. Отговорните политики също са важен елемент. За възстановяването, то може да бъде устойчиво само ако се базира на една стабилна почва – това е, означава, че трябва да променим нашите данъчни системи и те да са по-добри. И също да приемем структурни реформи в нашите економики, за да сме сигурни, че економиките ни са устойчиви и подготвени за бъдещето. Държавите членки, особено тези, които са най-засегнати от кризата, предприеха в през изминалите няколко години много амбициозни реформи които почват да дават своите резултати. Нека да не се изкушаваме и да устоим на натиска. Разбира се, в един силно променящ се свят не можем да си стоим в статуквото. Трябва да вървим напред да уравновесим економиката, да променим пенсионните системи, така че да гарантираме, че младите поколения ще имат нужните умения, които им трябва за тяхната работа. Реформите, които провеждаме днес, ще оформят бъдещото лице на Европа. Нашето задължение е да гарантираме дългосрочен растеж и да увеличим потенциала на единият пазар, така както го каза а, и госпожа Тайлър. И важен, важно е измерението единен пазар на европейският семестър. Ако задълбочим единния пазар, ние ще вървим напред. И ние имаме съответно планове да го направим на заседанието на съвета през март. И в световната несигурност и криза, пред която всички сме изправени, ние трябва да положим основите за утрешното развитие. Как ще гарантираме, че нашите политики ще издържат проверката на времето? Първо, трябва непрекъснато да работим. Добрите препоръки не означават, че е, ще ни гарантират успех, ако не ги приложим на практика. Това е едно от големите предизвикателства на европейския семестър, т.е. трябва да сме сигурни, че ще има реформи и че те ще бъдат завършени тук всеки трябва да се носи отговорността. Европейския парламент действа вече в тази насока и ни да, да работим. И точно това е нужно на съвета, да му се окаже известен натиск от партньор, за да можем да предприемем реформите. Имаме нужда от повече политически дискусии по реформите и между министрите, за да продължим с вече набраната инерция. Именно за това през следващите няколко седмици, когато се разисква годишното проучване, годишния надзор и когато се представят специфичните препоръки по държави, ще имаме вече нещо, някаква база за действие. Но трябва да запълним липсите в прилагането на практика и а, да вървим напред, защото го дължим на нашите партньори, социални и други. Това не е само заради демокрацията, а просто за да имаме резултати. Единственият начин да вървим напред е с конкретни реформи. Уважаеми депутати, наистина има напредък. Препоръките улесняват нещата и не успяваме да се концентрираме върху ключовите елементи. Експертите също работят на тяхно ниво, за да осигурят техническата част. Нашата дискусия по националните препоръки ще вземе предвид различните специфики в отделните държави. Взети заедно, това са едни смислени промени. И ние ще продължим да подсилваме нашето сътрудничество, е, за да изпълним всички а, е, евентуални ползи от европейския семестър. Имаме нужда от силна и обединена Европа за всички граждани. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. От името на комисията заместник председателя на комисията Валтис Домбровскис. Е, благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати. ме на комисията тази сутрин проведе ориентационен дебат за европейския семестър. Говорихме и за страновите доклади, както и развитията, свързани с процедурата за микро... макроекономически дисбаланси. В петък трябва да се излезе със становище, а процедурата за дисбалансите през следващите няколко седмици. Тръмвите доклади следват политическите указания, които бяха предоставени в годишния обзор за растежа от 16-та година, както и препоръките за еврозоната от ноември. Европейския семестър 2016 година е много по-оптимизиран от в миналото. Той интегрира и националното измерение, и еврозоната. Той поставя фокуса върху заетостта сближаването, подкрепата от структурните инвестиционни фондове, техническо подпомагане за прилагане на реформите. Тази година решихме да оптимизираме процедурата за макроекономически дисбаланси и преминахме от 6 категории към 4. Липса на, на дисбаланси, дисбаланси, свръхдисбаланси и свръхдисбаланси в процедурата, която споменах по-рано за да може страновите доклади да бъдат в по-голям контекст, направихме точно това. Възстановяването на нашата економика все още е процес, но случващото се в Гърция и външните развития а, започват да се проявяват в показателите за доверие. Безработицата спада, но остава висока сред дългосрочно безработните и младите. Корекцията на тези дисбаланси тече, но не е завършила. Частната задлъжнялост, държавната задлъжнялост пречат на растежа в много държави членки. Това е един стимул да удвоим усилията си, за да работим за растеж и стабилност. Имаме много добри примери за реформи в държавите членки в тази посока. Но напредъкът е неравен сред държавите членки и в различните сектори. Може да се постигне напредък с тясно участие на националните парламенти, социалните партньори, прилагането на реформи и така нататък. Необходимо е да се укрепи ефективността в държавите членки. Публикуването на страновите доклади по-рано всъщност цели това. Дава повече време за пряк диалог с държавите членки и заинтересованите страни, преди да излезем с препоръки по държави. Ролята на Европейския парламент в този семестър се разви с времето. Разглеждаме начини как да бъде още по-голямо това участие в светлината на доклада на петимата председатели и съобщението от октомври 15 година. Стъпки за постигане на единния валутен пазар. За нас основните моменти са страновите доклади и след това много други стъпки. Очаквам да ги обсъдим с вас. Резултатите от анализа на комисията, диалозите, които водим, програмите за стабилност и сближаване, националните програми за реформи, ще проправят пътя за конкретните препоръки по държави, с които комисията ще излезе през май. Нека да кажа нещо сега за трите доклада, които обсъждаме днес. Започвам с доклада Стайлър. Uh, Благодаря на госпожа Стайлър и на Европейския парламент uh, за доклада Управление на единия пазар в рамките на Европейския семестър през 16 година. Необходими са структурни реформи в цели сектори, в региони, за да имаме по-голяма производителност и конкурентоспособност. Реформите трябва да бъдат по-задълбочени, за да имаме една по-силна и по-конкурентоспособна европейска економика. Това може да стане посредством отваряне на пазарите за стоки и услуги. Това ще усили вътрешния пазар и може да стане посредством структурни реформи и по-голямо движение на стоки и услуги. Европейската комисия иска да намали големия брой ограничения търговия с тях в много държави членки. Подобряването на функционирането на тези пазари е изключително важно за по-добрата економика в Съюза и за това европейските економики успешно да се интегрират в глобалните вериги. Доклада Родригес благодаря на госпожа Родригес за нейния доклад. Той върви ръка за ръка с нашите становища по въпроса. Европейската комисия благодари за подкрепата за годишния обзор на растежа 16 та година и приоритетите, които са посочени там, както и за съдържанието на препоръките за еврозоната. Комисията смята, че трябва да се положат повече усилия на национално ниво за структурни реформи. Европейската комисия също смята, че трябва да има тясно сътрудничество, за да има по-бързо економическо възстановяване, добри финанси и разрешаване на макроекономическите дисбаланси. Фокусът върху насочване сред най-добре справящите се е една от целите на нашата работа. И накрая доклада Рибейра. Благодаря на докладчицата. Пазара на труда в Европа се развива положително. Имаме висока безработица в много държави членки все още, но постепенно тя спада. Нараства заетостта в повечето сектори и сред повечето възрастови групи. Все повече млади хора намират работа или се записват на курсове за обучение. Нашите усилия да се преборим с младежката безработица вече дават плод. Има различно развитие в държавите членки, но то все по-вече намалява. Имаме първи стъпки на напредък в тази посока. По-добри социални стандарти, сближаване в Европейския съюз е приоритет. Ще имаме документ за социалните права, който ще доведе до по-голямо сближаване. Комисията следи случващото се в социалната сфера в европейския семестър. Годишния обзор на растеза за 16-та година заложи като приоритет точно социалния фактор, който е в сърцевината на възстановяването. За да има социален диалог, трябва да участват социалните партньори и това трябва да бъде подсилено посредством консултации на европейско и национално ниво. Новите указания за заетост призвават държавите членки да включват социалните партньори при изготвянето и при прилагането на реформите. Анализът на новите индикатори за заетост в процедурата за дисбаланси води до по-добро разбиране на социалните последици на самите дисбаланси в отделни държави членки. Някои държави членки имат реформи на пазара на труда и се виждат положителни резултати. Заетостта там расте. Тези реформи трябва да продължат, за да има повече растеж и една положителна среда за качествени работни места. Отново, госпожо председател, госпожо министър, почитаеми депутати, много ви благодаря и очаквам наистина да имаме един добър дебат. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Сега от името на комисията господин Ковачев. Благодаря, господин председател, господин комисар през последните години две цели постоянно присъстват в дневния ред на този парламент икономически растеж и заетост. нито една от тези цели не би била постижима ако нямаме здрави европейски граждани. всички знаем че основната отговорност в тази сфера е на страните членки но европейският семестър може и трябва да се използва като инструмент за постигане на модерни здравни системи които отговарят на очакванията и нуждите на гражданите. затова смятам за изключително важно в неговите рамки да има оценка на функционирането на системите за здравеопазване призовавам комисията да разработи инструменти за наблюдаване на здравните резултати и измерване на достъпа до висококачествени здравни услуги за да намалят неравенствата в тази област. европейският съюз трябва да потвърди ангажимента си към изпълнението на стратегията. two thousand трябва да демонстрираме на европейските граждани че имаме план за бъдещето на нашия континент. затова смятам че преразглеждането на стратегията two thousand трябва да бъде интегрирано много силно в европейския семестър в сферата на околната среда и здравеопазването има големи перспективи за растеж инвестиции и запазване на работните места. европейският семестър има ключова роля за насърчаването на необходимите структурни реформи. благодаря ви много. Благодаря. Сега от името на Комисията по регионално развитие госпожа Михайлова уважаема госпожо председател госпожо министър уважаеми заместник председател на европейската комисия! в своето становище по годишния обзор на растежа комисията по регионално развитие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 Благодаря. Сега оратори от името на политическите групи. Маркус Фербер от името на НП за минута и половина. Благодаря председателю, господин комисар, уважаеми депутати. Годишният обзор на растежа има три приоритета – инвестиции, структурни реформи и отговорна фискална политика. НП смята, че това са много разумни приоритети. Няма да си помогнем, ако злоупотребим с европейския семестър и всяка година да излизаме с нови показатели, показатели, които нямат нищо общо с конкурентно способността, с добрата фискална политика, с структурната реформа, а всичко това, което правят всъщност е да излизат с някакви грозни цифри. Те не подобряват економическите условия. Поради тази причина ние в НЕП работ... не искахме да се появят нови показатели. Не искаме да укрепим силните, искаме да дадем ръка на слабите. Ако има държави, които имат търговски излишък, то тогава други държави членки извличат полза от търговията в рамките на Европейския съюз. Не би трябвало да се опитваме да унищожим такива държави, а да помогнем на тези държави, а, за да могат и другите да се развият. НЕП Очаква с нетърпение да види препоръките по държави и тези препоръки трябва да бъдат приложени на практика надлежно. Благодаря на докладчика за това, че включи голяма част от исканията ни. Наистина докладът е много балансиран. Благодаря. От името на социалистите и демократи госпожа Елиза Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Домбровскис, госпожо представител на Европейския съвет. Е, бих искал да благодаря първо на всички докладчици, докладчици в Сянка и най-вече на Мария Хуао за този прекрасен доклад. Нещата са ясни. Дошло е време да се промени економическия дневен ред на Европа. Съединените щати преживяха криза през 2008 година, но те вече забравиха за тази криза, докато Европейския съюз продължава да бъде в криза с много висока безработица. Днес немската индустрия е на равнището, на което беше през 2008-2009 година. Европейската централна банка също отчита е, много малък растеж. Нищо не можем да направим без развиващи се силни и динамични предприятия, въпреки че ликвените проценти в момента са ниски. Необходимо е да има вътрешно търсене, а това търсене бе някакси задушено от економическата криза. Така че от тук, от тук нататък трябва да има много по-голямо равновесие и между страните, с които са в дефицит и страните, които все още имат растеж. В противен случай просто Европа ще загуби е, възможността да управлява своето бъдеще. Португалия е много красноречив пример за всичко това. Необходимо е Европейския съюз и най-вече комисията да подкрепя альтернативни е, мерки и да се извършат промени в е, паричната политика, която се прилага в момента. Економическите мерки трябва да се заместят и с социални. Благодаря ви от името на ЕКАРЕ, госпожа Требе. Благодаря, госпожо председател, госпожо комис... господин комисар. А, имаме различни а, проблеми и дисбаланс навсякъде в Европа. А, настоящата еволюция е много, много трудна. Много държави определено не насмогват с възстановяването на економиката и трябва да се вземат предвид препоръките и да се разгледат макроекономическите, макроекономическия дисбаланс. Трябва да не се спираме само на политиките. Там успехът ще е ограничен. Прилагането на практика остава на доброволни начала. Принципа на субсидиарност въжи. И държавите трябва да защитават това, което са постигнали. Мисля, че за най-слабите държави трябва да продължим да работим, за да използваме а, печатането на пари. Смятаме, че не сме постигнали нужните резултати и а, трябва да изградим истинско економическо управление, за да контролираме економиката на еврозоната. Но не бива да избираме лошия път, защото хората вече не искат това попечителство на Европейския съюз. Председателката моля оратора да прекратим. А сега от Алде господин Рамон Тремоса и Балселс. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, представител на съвета. Нашата група смята, че този доклад може да бъде усъвършенстван. Поради тази причина утре ще излезем с изменения ако има коалиция, която гласува за тях, може да променим становището си, а то е да гласуваме против. Според нас, тук се говори за по-голям дефицит в публичните разходи, което пречи на правната рамка. Също така, не сме съгласни с становището за излишъците по а, текущата сметка, а не дефицитите по текущата сметка проектите FC като че ли не трябва да бъдат жизнеспособни. Трябва да се премахнат бариери, е, пред, бариерите пред влизане на пазара на труда. Нашите изменения искат да направят доклада по-балансиран. Фискалната експанзия не е панацея на настоящата економическа ситуация. Показваме колко са важни структурните реформи, само ако се подобри бизнес средата, ще има повече инвестиции. Уважаеми колеги, Китай се забавя. Федералния резерв казва, че може да чакаме нова криза. Време е държавите членки да си реформират а, страните. Благодаря. Danke sehr. Für die GUE NGL Fraktion ist nun Frau Gabriele Zimmer für eine Minute am Wort. Госпожа Габриел Цимер. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се спра на социалната политика и политиката на заетостта. Трябва да отбележиме, че се говори тук за социални инвестиции, инвестиции в социалната инфраструктура, но в крайна сметка липсват критериите. Е, европейския семестър е за растеж и заетост. Добре, но ако не, не разгледаме всички аспекти на социалната политика, той няма да свърши своята работа. Е, просто ще е, постигнем това змията да захапе опашката си. Гъвкавата сигурност не даде никакви резултати. Не просто се създадаха едни работни места, нестабилни, временни и да, трябва да видим какво, ще, какво може да бъде съдържанието на новите минимални норми а, в социалния аспект. Те в никакъв случай не трябва да, бъдат, да върват надолу, а нагоре. Благодаря. А сега господин Екаут. Благодаря. Благодаря, че се занимавате с този доклад. Може би докладчика в сянка а, трябва и да благодарим и на него. Но господин Тремоса, малко съм изненадан, че гласувате против в този доклад. Нали? Ще използваме гъвкавостта, гъвкавата економика за повече инвестиции. И ОИСР дори също потвърди, че Европа има нужда от повече инвестиции, т.е. все повече и повече централноевропейски и други институции, които вътре в Европа или извън Европа да могат да допринесат за запазване на стратегията. И се радвам, че този доклад тук а, говори за повече инвестиции. Повече инвестиции в а, нашите е, столици. Говорите също за данъчните реформи, за структурните реформи, че реформ... те трябва да имат повече ефективност ние мисля, че можем да направим най-добре, ако гласуваме за. А пък да оставим либералите, е, евентуално да си помислят дали не трябва да променят стратегията си, защото света се променя. господин Екаут, приемате ли синя карта от господин Тремоса? 30 секунди. Колега, от холандските зелени. Това е самоирония, защото планът Юнкер, знаете, че а, зелените от Холандия гласуваха за, ние гласувахме против. А сега идеята, защо гласуваме против този доклад е, че искахме а, тези инвестиции да са економически осъществими. Не, че не искаме инвестиции. Защото не искаме да отиваме да има инвестиции в летища без пътници и а, релси без влакове и, и влакове без пътници. Искаме а, не искаме държавите членки да строят а, инфраструктура, която е фантом. Господин Тремоса, казва председателката, това не е въпрос, което казвате тук. Сега дам думата на господин Екалт. А, връщам се към първото ваше изказване, където казвате, че гласувате против, защото а, има повече гъвкавост и отрицателен език относно излишъка. А, да, мисля, че добре, така трябва да бъде. Но инвестициите са осъществими погледнете структурните реформи и инвестиции. Там се казва, че устойчивата преход на държавите членки трябва да, да бъде свързана с устойчиво използване на ресурсите. Мисля, че все още имате време да си промените мнението на плюс. Благодаря. Е- Благодаря. Следващият оратор е Марко Вали. Две минути и половина. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Економическата рецепта на комисията година след година излиза от три грешни принципа. Първо, затягане на бюджетите, дисциплина, строгост, е, написани навсякъде. Реформи, по които не се мисли и не се мисли какво е въздействието. Инвестиции, които са участен тип, но тъй като няма публичен стимул, няма такива инвестиции. Това е една рецепта, която се проваля всеки път. И налагаме винаги волята на Германия – не може просто да кажем не на бюджетните съкръщения. Трябва да започнем да говорим за валутния инструмент, поради който държавите членки се задължават да прилагат тези грешни политики и постоянно се потъпват националните конституции. Говорим за а, суверенитета. Суверенитета означава и твоя валута. И ти, ние тъпчем а, това. Имаме основни принципи на Съюза и трябва да опазим Европа, казвате вие. Сега имаме два онези, които нямат еврото, като Англия, които економически правят каквото искат, идват тук, налагат усилия и тези слабите, които са приели економическите политики, приели са еврото и са длъжни да правят това, което казват Франкфурт и Брюксел. Няма гъвкавост, постоянно ни се зашлевяват шамари, ако не а, спазваме правилата. Италия и Гърция са конкретен пример за това. Несправедливо е това. Имаме една валута, която не показва съюз а показва някакви връзки между 28 държави членки с съвсем различни економики и общества. Откакто влязахме тук, постоянно говорим за това. Холандците и германците постоянно се възползват от валутния курс, имат излъша, излишък по текущите си сметки. Комисията не прави нищо, има меки мерки, бавни и постоянно се занимава с дисбаланси. Комисията какво прави? Бие през пръстите средиземноморските страни. Те са затварени в капан, защото не могат нищо да направят, не могат да преодолеят тази пропуст. Мистера на финансите Падуа точно това каза миналата седмица. Има економически проучвания, които казват това, което казвам аз. Още веднъж темата за германски излишък няма да бъде разгледана в текста. Дори ще се отбележи положително, че те имат излишък. Надявам се да се влеже нашето изменение, за да се посочат с пръст Германия и Холандия. Какво правите? Разбирате се една група с друга и криете на справедливостта в този валутен съюз. Благодаря ви. Вали. Благодаря, господин Вали. Господин Вали, много ви моля следващия път, говорете малко по-бавно, за да може да бъдете добре преведен. Просто е много трудно Но следващия път. А сега, господин Бернар Моно, имате една минута. Господин комисар, още веднъж констатираме неефективността на европейския семестър. Целта е да се подчинат националните економики, за да се създаде Европейски економически паричен съюз. Но има в момента добри условия. В момента ликвения процент е нисък, цената на петрола е ниска, но въпреки всичко европейската економика не се развива. През 1992 година вие казвахте, че ще постигнете пълна заетост и просперитет. 25 години по-късно равносметката е ужасяваща. Стагнация, дълг, е, финансов тоталитаризъм, банкови налози. И Обединеното кралство го разбра и ще избяга от този хаос. Никой от реформите на европейския семестър няма да проработи. В еврозоната нещата ще станат още по-лошо, затова ние ще гласуваме против този доклад. Благодаря. Сега давам думата на другите оратори. Господин Жен, Шен. Благодаря, госпожо председател. Този преглед на европейския семестър трябва да бъде свързан с управлението на единия пазар. И има още много неща, които трябва да се правят. Сега сме в 21 век и настоящият период се характеризира предимно с напредък на, на цифровите технологии, глобализацията и световната конкуренция, промени в менталитета, в модела на потребление и днес сме изправени пред нови економически дейности, които бяха непознати преди в миналото. И за да успеем да се поддържаме в този настоящ момент, трябва нашия пазар да бъде конкурентоспособен в, в световен план, което означава да се подсили позицията на малките и средни предприятия, особено новосъздадените, свързани с цифровите технологии, да подсилим иновациите, да променим администрацията, да се намали цената на бюрокрацията и Европейския съюз да действа всички държави членки. Трябва да се сложи край на нетарифните бариери и на протекционизма на държавите членки. Ето това е, което трябва да се направи, за да се адаптираме и за да управляваме по-добре единия пазар днес. По това трябва да работим сега. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор Гутиерес Прието. Е Благодаря, госпожо председател. Отличен доклад от Комисията по заедостта. Господин комисар, господин представител на съвета, докладът противоречи на това, което вие казвате. Картината не е толкова розова във всички държави членки. Да, има възстановяване, но то е слабо и бавно. Има голям разнобой. ОИСР потвърди, че различ... разликата между най-богатите и най-бедните се увеличила седем пъти в някои държави, като моята държава, например. Трябва да се погледнат фактите, трябва да се погледне действителността. Трябва да се види социалния аспект. Групата на социалистите и демократите се обръща към вас с няколко молби. Първо, нека подкрепим инвестициите. Нека да овладеем а, свръх дисциплината, да погледнем структурните реформи, особено там, където се уронва социалния модел, да се укрепи еврозоната и социалното измерение на Европейския паричен съюз. Ако не започнем с контрациклични циклични политики, няма да се получим от миналото. Имаме планът Юнкер, но той не води до резултати. Той не увеличава инвестициите в еврозоната. Ако погледнем Обединеното кралство или САЩ, ще видим, че последните две години там има увеличение инвестиции, докато в еврозоната нашите инвестиции дори се свиват в сравнение с 13-14 година. Това не може да продължава. Имаме нужда от повече инвестиции, така, щото да има економически растеж. Планът Юнкер не може да замени инвестиции, които така или иначе са щели да се случат на ниво държави членки. Трябва да коригираме излишъците, те засягат пазара на труда. Има много работни места, които са временни, несигурни, те са частични договори а, по часове. Постоянните работни места се заместват от много несигурни позиции. Хората, които работят в Европейския съюз, печелят по-малко а човек трябва да може да си препечелва достойно хляба и да живее с тези средства. Имаме нужда от повече справедливост, по-ефективна и ефикасна политика, имаме нужда от надлежни политики за заетостта, имаме нужда от едно по-справедливо общество, имаме нужда от предпазни механизми. Ако не възстановим социалния си модел, то тогава няма да сме излекли никакви а, полуки. Трябва да засилим социалното измерение на еврозоната. Не можем да позволим а, господин Готиерес, председателя прекъсва, а, прескочихте времето, което ви беше заделено. Ако продължавате да говорите толкова бързо, тези, които не разбират испански, няма как да ви следят чрез превода, а така или иначе говорихте по-дълго, отколкото ви се полага. Следващия път, когато го направите, ще ви прекъсна. Следващия ни оратор е Станикслав Ожок. Минута и половина. Пани Пшеванишонца. Благодаря, госпожо председател. Бих искал на първо място да ми обясните къде са докладите, които разглеждаме днес? Те трябва да са на разположение на всички членове на Европейския парламент. Доклада на госпожа Родригес днес го получихме само на английски. А колкото до Европейския семестър, не смятам, че това е нова тема и е, обсъждали сме я многократно, но сега искам да се спра на две неща. Първо, структурните реформи в държавите членки. Често обсъждаме тези проблеми, говориме за специфичните препоръки по страни, но явно, че те са обвързващи, защото държавните ръководители са го потвърдили. И има и много други проблеми в държавите членките, но те са свързани и с това, което вече казах. Как може, как бихме могли да координираме по-добре европейските економики, след като не можем дори да координираме работата в рамките на европейския семестър. Някои от държавите членки прилагат препоръките, изпълняват ги, които вземат необходимите мерки за подобряване на положението. Ние трябва да ги насърчаваме, особено днес, когато сме все още свидатели на економическа и финансова криза. Благодаря, господин very Much, Благодаря, Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика от Комисията по заедостта, госпожа Рипейро, за градивната работа по доклада. Разбирам, че намирането на компромис в това отношение е много трудно и разбирам, че трябваше да се вземат предвид много притеснения от, от различни страни. Но позицията на Комисията по заедостта по годишният растеж по доклад за заедостта трябва да вземе предвид всички реформи, от които се нуждае пазара на труда в Европейския съюз, за да се подсили растежа, който сега бавно се завръща към Европа. Економическата ситуация се подобрява. Безработицата продължава да спада с 0,1% спрямо ноември 2015. Все още тази безработица е висока 10,4%, но ситуацията се подобрява броя на хората, които са в рисковата група, заплашена от социално изключване, се стабилизира за 2013-2014. Не бива да пренебрегваме факта, че социалната ситуация е все още много тежка и трябва да се приложат повече усилия, да се положат повече усилия, за да се създадат нови работни места и да се избегне социалното изключване. Това за мен ли беше, пита ораторката? О, извинявайте. Да, опитвах се да ви покажа, че ви изтекло времето за говорене, каза председателката. Сега господин Вегас. As perspectivas de crescimento para 2016 e representam o ponto de partida de um processo. Благодаря. Това е една отправна точка за процес, който не одобряваме. Това е една стратегия на неолиберално доминиране върху бюджетната политика на държавите членки. оказанията в докладите, които трябва да се следват от правителствата, са същите стари рецепти, които доведоха до бедност и е, нищета из цяла Европа, както и доведаха до висока безработица. Това е пълна неспособност за справяне с публични инвестиции и политики, основани на инвестиции. Този парламент трябва да участва по-активно, поради недемократичното естество на механизма, на съсредоточаването на богатството едни, което е в ущърп на бедните. Така ще имаме по-добра политика в Европа. Благодаря, госпожа Ламбърт. Благодаря, госпожо председател. Както и говорящите, искам да благодаря на докладчиците. В този обсъждаме много и много, път, много пъти сме надстоявали на това, че социалното измерение и социалният характер на, този, на това упражнение трябва да бъде признато. Ние Приветстваме допълнителните социални показатели, но те трябва да имат истинско съдържание и да имат наистина последици върху цялата политика. Необходи, необходимо е да се намалят разликите вътре в страните и е, между различните страни. За това трябва да се предприемат действия. За това ние приветстваме призива за инвестиции в жилища, в здравопазването и в екологията. Също времено смятаме, че трябва да се направи всичко възможно, за да се намалява бедността. Но, за съжаление, социалният диалог като че ли е последното нещо, което е включено в това ново упражнение. Господин и ето стигнахме до този момент в годината, когато тези, които държат за еврозоната, предвидиха а именно създаването на работни места и растеж, нещо, което като че ли всъщност го няма. И всички са съгласни с господин Драги, че а, еврозоната е успех. Пълна лъжа и еврозоната като че ли все повече се срутва. А, нека да се върнем към а, създаването на еврозоната. Мисля, че а, като имаме 17 години, които не са постигнали нищо. Дори и в Обединеното кралство ние стигнахме горе-долу по същите резултати. Тази политическо вдъхновена валута не работи и няма да успеете да излъжете младежите с нея. Няма как да изкарате Европа от тази а, каша. Господин Фрин, синя карта, приемате ли? Аз се обръщам към вас, колега. Може би можете да ми обясните. Защото, защо лирата спадна през изминалите няколко дни? Както знаете, валутите се покачват и спадат. Това е нещо нормално. Е, знаете, че след 2008 е, също имаше спад на лирата, но въпреки всичко спасихме много милиони работни места, нещо, което не се случи в е, еврозоната, където имате обща валута. И аз лично отказвам да приема вашето твърдение, защото всъщност това се дължи и на европейските събития. Ами, ако вие коригирате вашите проблеми, нямам нищо, нямам нищо против, това ще коригира и лирата. Госпожа Тързински. Благодаря, госпожо председател. Европа страда. Всички показатели са на червено. Рецесия и бюджетна дисциплина. Скъпи колеги, искате повече интеграция в економическия пазар, но вярвате ли си? Това е един дневен ред, който има за цел да ликвидира държавата, нацията. Всеки ден сме свидетели на лоши резултати, затваряне на предприятия, спад на производителството. Вие смятате, че интеграцията ще доведе до нещо, но вие сте просто самонадеяни. В Имко някои от колегите казаха странни неща. Те казаха, че милионите мигранти, които пристигат, трябва да бъдат интегрирани на пазара на труда и че това ще бъде благодатно за Европа. Не, това ще това, това ще се отрази само на средните заплати и на социалните придобивки. Комисията и експ... нейните експерти ни, ни налагат е, този диктат. Затова ние утре ще се против, противопоставяме на това решение. Господин Каза има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, на София Рубейра за, отлич... Рубейра, извинете, за отличната работа. Трябва да кажем, че Европейския семестър наистина показа, че той предоставя административните инструменти, които помагат на държавите членки да излязат от кризата. Кризата обаче остави белези по социалния модел в Европа. Предизвикателството се крие в укрепването на социалното измерение на Съюза. Чудесно е да се отбележи, че имаме три нови показатели за заетост, които бяха добавени към основната таблица – за да може да се укрепи възстановяването и движението нагоре, социалното сближаване между държавите членки, необходимо е да реформираме економиките си и да инвестираме в човешкия капитал, за да създадем повече работни места на всички нива. Разполагаме с различни инструменти, за да го постигнем. Стратегията Европа 2020 година, както и прилагането на инвестиционния план за Европа. И в двата случая трябва да се вгледаме в прилагането и мониторинга. Така ще имаме интелигентен растещ, приобщаващ растещ. Държавите членки трябва да погледнат холистично към прилагането на ефикасни политики на пазара на труда, като работят и с търсещите работа, и с работодателите. Търсенето на работа в Европейски съюз посредством обучение и образование би трябвало да бъде насърчавано. Благодаря. Госпожа Гебхард, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Радвам се да ви чуя, господин Каза казахте, че единия пазар е един от стълбовете на Европейския съюз. Обедена съм в това, но това, което ме изненадва е до каква степен ни устарели идеи продължават да направляват действията и мислите на някой. Говорим за големите предприятия и как те ще решат проблема. Не, не. Вие казахте, имаме нужда от един глобален подход, където не само економиката и предприятията, но също и качествена заето с защита на потребителите трябва да бъдат подобрени. И само когато имаме тази цялост, тогава ще тласнем напред европейската економика. Така че ние не трябва да мислим само за създаване на работни места, но и за економически растеж – Имаме нужда от този растеж. Дами и господа, трябва да следим и се радвам, че най-накрая единният пазар е в центъра на дебатите по европейския семестър. Радвам се, че изтъкваме този аспект тук. Имахме проблем с член 46 по доклада Стайлер – но мисля, че всички в крайна сметка от нашата група могат да подкрепят този доклад. Господин Люки. Господин Люке, благодаря, госпожо председател. Европейският семестър, семестър е още един опит да се организира економическата политика на Европа. Но когато говорим за насоки, трябва да знаеме на къде отиваме сега стабилност, консолидиране на публичните финанси. Добре. Но а, просто лодката почва да потъва. През 2010-2011 година бяхме изправени през, пред криза на задлъжността, така че сега какво правиме? Добавяме показатели, подавам, добавяме някакви нови е, таблици и с това смятаме, че имаме един глобален подход. Може би ако продължиме да си създаваме цели, може би пък някога ще постигнем някой от тях, но мисля, че основната цел никога няма да бъде достигната. Казвате, че португалците трябва да правят економии, но те така са си разчели бюджета, че никаква економия не може да бъде направена. Италианците ще имат по-висок дефицит, отколкото е, е, позволено. Французите пък си приеха закон, който им позволява да си увеличава дефицита. Гърция е, се прави, че не чува и не започва необходимите реформи. Господин Глога, имате. Uh, Уважаеми колеги, единият пазар е най-голямото постижение, с което разполагаме в Европейския съюз. Трябва да се гордаем с него. В последните 50 години се създадаха възможности, работни места, по-голям избор на по-низки цени за потребителите. Но не сме завършили този процес, има още много предизвикателства. Управлението на единния пазар е основен приоритет и нашия семестър е идеален инструмент. Смятам, че Европейския съюз трябва да използва а, економиката, която почива върху сътрудничество. Трябва да разработим нови бизнес модели, и да дадем най-добрите условия, за да могат те да се развиват и да просперират. Държавите членки и комисията трябва да работят по-добре за взаимно признаване, за да има по-добро функциониране на единния пазар. Единия пазар има нужда от нови механизми за надзор със съответното законодателство. Европейската комисия трябва да поведе този процес. Благодаря. Благодаря, господин Пимента Лопес. Една минута. Благодаря, госпожа председател. И тук имаме една съвкупност от документи и текстове, които имат за цел да задълбочат европейския семестър, но това като че ли а, замаскира други части на действията. Освен економическото развитие, средствата, които се е използват, пречат на на суверенитета на държавите, това ще доведе до повече социално неравенство и по-малко защита за работещите. Ние сме против вся, всеки опит, която иска, всеки, който иска да а, въведе отново тези политики на бюджетни а, ограничения. Трябва да дадем повече а, свобода на държавите членки и просто да напътстваме основните сектори. Вие приемате ли, господин Лопес, синя карта от господин Мелон? Господин Пимента? Не, не приемате. Добре. Господин Дюран. Една минута. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Удоволствие за мен. Европейския семестър и таблото е това, което иска да постигне Европейския съюз. Но мисля, че в контрола трябва да се включат и истинските инструменти за постигане на социална и економическа стабилност. Не се споменава нито кръговата економика, нито управлението, ефикасното управление на енергийните ресурси. А това го поискахме още миналата година. Тогава как да разбереме? Тук става дума за управление на единния пазар, а пък отсъстват много неща. Няма инструменти за надзор на пазара след скандалите с Volkswagen как след Люксликс да няма критерии за социална и економическа конвергенция. Така че е, аз се обръщам към госпожа Стилер. Съжалявам, но много работа сте свършили, но заради тези пропуски, които споменах, ние просто ще трябва да гласуваме против вашият доклад. Господин Шлап минута и половина. Мадам ла президент, либи колеги... Госпожо, председател, уважаеми... In dieser äh, Debatte ähm, wieder viel über Haushaltszahlen, über angebliche... В този дебат говорим много за бюджетни цифри, дисбаланси, критики летят, обвинения. Това, което забравяме всъщност, е, че имаме 28 държави членки, и държавите членки на еврозоната са отговорни за това, че трябва да се генерира конкурентноспособност и растеж. Имаме единен пазар с единни стандарти. Тази отговорност като че ли се забравя. Само ако държавите членки изпълняват задълженията си и правят така, че има единен подход, можем да имаме един европейски семестър, който да работи и който да намали разликите в просперитета и да имаме необходимото развитие. Всяка година го казвам. Европейският семестър като че ли не е достатъчно чут. Минути. Господин Шустер, една минута. Има много плюсове и минуси в този е, семестър. Има много нови инвестиции, които се изискват за растежа. Но безработицата остава на много високо ниво. Това е ключов, е, ключов елемент. Бюджетната консолидация все още е, е приоритет в много държави. Трябва да променим политиката. Трябва да имаме политика, която да позволи силно увеличение на обществените инвестиции така, и също така да имаме една стабилна европейска а, фискална политика, за да се избегнат данъчните а, измами. Трябва да има също така и една а, ясна политика за заплатите. В европейският семестър има няколко предложение в тази насока, но нищо повече. Имаме нужда от повече. Господин Демекър. Благодаря, госпожо председател. Става ясно от този доклад, че всички правила и всички усилия, които трябва да направят малките и средни предприятия, ще бъдат по някакъв начин улеснени, но в никакъв случай обаче държавите не трябва да разходват повече за инвестиции в публичния сектор. Мисля, че трябва да бъдат наказани онези, които не прилагат мерките и разхвърчат бюджета. аз не смятам, че един гъвкав трудов пазар е нещо антисоциално, госпожа Матиас. Благодаря. Госпожо председател, господин Домбровски, ще ви говоря пряко на вас. Рецептите, които ни се предписват, отговарят всъщност за всички проблеми, които създадаха и бюджетните съкрещения, и непостигането на економическа социална политика, пренебрегването на държави, които не спазват правилата. Това е политика, която мери с два аршина. Колкото е по-важна държавата, толкова повече и се прощава. Европейската комисия говори за гъвкавост на пазара на труда, приватизация, разгражда социалната политика. И това явно е прекрасно. Италия, Испания, Португалия нямат гъвкави критерии, които да се прилагат към тях. Всичко е абсолютно непредвидимо и на парче. Комисията иска да продължи да работи по същия начин, защото добрите са тези, които постигат най-лошите резултати. Саба Бидахайн. Залба Бидахайн. С една минута. Благодаря, госпожо председател. Економическата и бюджетна е, политика в еврозоната представлява основата на европейският семестър. Трябва да направим така, че да осигурим стабилност на еврозоната. Трябва също да гарантираме европейски, едни здрави а, обществени финанси. Трябва също да подкрепим економическия растеж и създаването на заето, защото единственият път за консолидация е економическият растеж. И това минава през национални реформи и през един силен економически съюз реформи, скъпи колеги, означават растеж. И въпреки това, което каза госпожа Мариас, Испания даде пример. Ние сме държавата, която направи най-много реформи и а, растежа при нас е тройно по-голям от този на еврозоната. Благодаря. Благодаря госпожа Блинкевич от една минута. Пирмининка. Благодаря, госпожо председател ползите от раз... економическия растеж и от а, заедостта, това трябва първо да бъде почувствано от нашите граждани. За това, скъпи колеги, трябва, искам да привлеча вашето внимание към един проблем в Европейския съюз. Става дума за детска бедност. 27% от Европейския съюз живеят в бедност. Аз призовавам комисията да създаде така наречената гаранция за децата, за да може всяко дете да има безплатен достъп до здравеопазване, до образование, до храна. Трябва да се обърне с по-специално внимание на бедността сред жените. Бих призовала комисията да излезе с конкретни препоръки за по-равнопоставено възнаграждение мъжете и жените. Благодаря. Господин Раунен Лернер. Минут. Arvoisa puhemies. Mene Euroopassa itään, mene länteen. Благодаря, в Европа се казва, че трябва да вървим на изток, на запад, да искаме от севера, от юга, а в край на смически ръст. И няма разногласие в това отношение в Европейския парламент. А, дали ключа за растежа е в Брюксел или в държавите членки? Ето тук идват различията във възгледите. Европейският съюз се възстановява от най-тежката си економическа криза, най-тежката в историята си. И раз... започна да се появява някакъв растеж. Някои държави членки се справят по-добре, други не толкова. И според мен доклада на госпожа Родриге съдържа добри елементи, за да подсилим економическия ръст в Европа. Трябва да се увеличат инвестициите, обществените инвестиции, трябва да се увеличи и националното търсене, ако искаме економиката да тръгне отново по правилния път. Но това не трябва да се взима единочно като решение от Брюксел. Всички елементи, свързани с растежа, трябва да дойдат от националните парламенти. Благодаря. Господин Мело, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние сме съгласни, че бюджетните съкръщения имат недостатъци, но тези, които говорят за солидарност и за спазване на правилата, правят бюджетните съкрещения неизбежни. Видяхме го в Полша с социалистите през 2009 година. Те потопиха бъдещите поколения в задлъжнялост. Имаха ужасяваща политика по публични разходи до 2009 година. Те доведоха до дефицит, те го доведоха до задлъжнялост, безработица, рецесия. И накрая им дойде тройката – 2016 година същите социалисти, които управляваха и загубиха изборите, макар че казват, че са ги спечелили, казват, че са необходими нови политики, които ще доведат до растеж, който ще е над средния в Съюза. Хайде да видим как ще им се получи. Е, мадам си Има синя карта от госпожа Рибейро. Тя вдигна карта в началото на вашето изказване. Приемате ли? Не. Да, госпожа Рибейро. Благодаря, госпожо председател. Господин Мело, в този дебат силно чухте госпожа Родригеш, която говори по-проевропейски и говореше колко е силна еврозоната. Чухте сигурно и колегите комунисти, които са евроскептици. Явно има различни становища. Бихте ли се съгласили, господин Мело, с мен, че тази коалиция е изключително странна? Те говорят по един и същи начин в Португалия, то говорят различни неща. Да, напълно съм съгласен с това и всъщност колегата комунист исках да го попитам нещо, дигнах син картон, той отказа да приеме картона и сега си тръгна. В Португалия Имаме управляваща партия, която загуби изборите, нищо не е извлекла от полките, от грешките в миналото и постоянно казва, че трябва да се следва бюджетния им мираж. Един вид вярата ще стане наука. За съжаление, това няма да доведе до конкретни постижения. Благодаря ви за въпроса. Господин Мелаг, има и втора на карта към вас. Приемате ли я? какъв успех имате. Е е, e Благодаря. Изумително е как колегите превръщат Европейския парламент в цена за национални политически боричкания. Възможно ли е да бъде бюджетно отговорни, да създаваме разботни места, да имаме растеж и да намаляваме неравенството? правителството не успя да го направи, когато вашата партия беше на власт. И правителството, което сега управлява, може да успее и аз мисля, че ще успее. Deputada, posso dizer, a dado passos na sua intervenção fez... Нека да видим. Като ви слушам, в първата ви изказване говорихте за солидарност. За подпомагане на държавите от еврозоната, които срещат трудности. Обаче не казахте нищо за структурни реформи. Реформи, в които хората, които са управлявали зле, всъщност с това лошо управление погребват бъдещето. Ние носим отговорност. Трябва да се направи нещо обаче, за да се разрешат проблемите, а не да се влушават. Солидарността е идея, но отговорността е точно толкова важна. Знам, че има и други желаящи да ви зададат въпрос, но ще спрем до тук. Господин Сант, една минута и половина. Няма достатъчно реформи, няма достатъчно инвестиции в Европа. Трябва да се запазват социалните условия за трудещите се. Не се говори достатъчно за младите, за пенсионерите. Те искат со, социална солидарност, а не няма тук. Проблема идва е как да, да, как да върнем економическия растеж, като същевременно осигурим заетост на младите и не, и не намаляваме пенсиите. За това е необходимо полити, политическа воля, за да, за да излеземе от това, което ни ограничава. Най-важното е инвестициите, публични и частни инвестиции. Знаете, че частните инвестиции ще последват публичните инвестиции. Не, това не, не става по друг начин. Но публичните инвестиции са много по- ефективни, когато зависят от национални решения, не трябва да минат по цялата схема на бюрокрацията. Тогава, тук, тогава ще имаме отново частни инвестиции. Така че трябва наистина да, да, да бдиме, защото публичните средства да бъдат в инвестиции Господин Госпожо председател, малко парадоксални събития. След като обсъждахме споразумението между съвет и господин Камерън, ето сега виждаме тук, че държавите членки в еврозоната все още не са съгласни и не приемат всички това споразумение. Мисля, че има разминаване между това, което става в еврозоната и, и това, което се прави като споразумение. От една страна държавите искат повече суверенитет и от друга страна пък, за да се управлява еврото, трябва повече направление от Брюксел. Мисля, че имайки предвид економическата ситуация в света, виждаме какво става в еврозоната и то е фрапиращо. Преди 15 години еврото правеше спасяването на еврозоната, а сега обратно. Господине, вие сте записан за процедурата по привличане на вниманието. Искате синя карта сега. Добре, що ми искате? Приемате ли господин Месершмит? Добре. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, Én magam úgy gondolom, hogy semmilyen gazdasági... Благодаря, госпожо председател. Господин депутат, смятам, че економическият ръст не може да има такава стойност и да а, жертваме заради него социалните права. Нима това въжи за Обединеното кралство. Те са готови да а, пожертват тези права. Er Не съм казвал, че Обединеното кралство жертва социалните права. Напротив, смятам, че с поразумението, което беше подписано, Обединеното кралство ще е, си осигури подкрепата на своите граждани. Аз се питам, ако няма мъдрост в достъпа до социалните придобивки, цяла Европа ще види какви ще са последиците. Това, което издейства господин Камерън, е всъщност да се възползва от Европейския съюз, защото имаше много критики в другите държави и ние всички смятаме, че трябва да се спазва свободното движение на хората за създаване на общи блага. А това ще изчезне, ако не се променят нещата. Една... Госпожа Лара Коми, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на комисаря за помощта, която ни оказва. Съжалявам, че няма да говоря за отлични системи. Смятам обаче, че сме стигнали до момента, в който съвета трябва да поеме своята отговорност за прилагането на пакета за надзора на продуктите, а и пакета за сигурността. Имаме нужда от сигурен пазар. Имаме нужда от граждани, които да познават а, какво обличат, как се обличат, какво ядат. Това за нас се нарича проследимост. Хич не ми харесва, че този пакет отново е блокиран. Имаме нужда от една марка Made in. Аз защитавам и направено в Италия, но и направено в Европа като марка. Съветът трябва да направи един поврат, за да тръгнем напред. Иначе няма да бъдем конкурентоспособни. способни. Месье минута. Господин Данти, една минута. Грация, сеньор президенте. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Единият пазар всъщност несъмнено представлява най-добрия резултат на процеса на интеграция на Европейския съюз. Неговият, неговият смисъл се вижда и в дебата тук за излизането на Великобритания. Това е истински аргумент за онези в Лондон, които говорят за излизане от Европейския съюз. Много проучвания бяха направени за не Европа, т.е. за излизане от Европа. Те показват, че единственият пазар е не, единия пазар, извинете, е непълен и има много потенциал, който не е използван. Има обаче и други облаци сега на хоризонта. Национален егоизъм, национални интереси, спиране на хората, на граници, т.е. не спазване на Шенген, не може е, да слагаме постоянно спирачки. Трябва да видим какво сме постигнали до момента. Труден е моментът за европейското единство и затова трябва да се обърнем към единния пазар. Защото той е двигател на растеж, на новаторство, за една Европа, която отново да бъде конкурентоспособна. Благодаря и сега господин Крашнобецки една минута. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че що се отнася до управление на, на економическата политика, нека не забравяме социалната политика. Но може ли Европейския съюз да координира социалните политики? държава, Европейския съюз трябва да помага, но и не да се намесва във вътрешните работи в социалната политика на държавите членки. Затова не съм съгласен с някои от аспектите, залегнали в доклада на госпожа Рибейро, като например 20%, срещу които трябва да бъдат на, насочени към а, борбата с социалното изключване. Също така аз намирам, че това е намеса в вътрешните работи на държавите членки. Правителствата на държавите членки знаят как да решат собствените си социални проблеми и народа трябва да решава като избира своето правителство, защото те най-добре знаят кой ще реши техните социални проблеми. Господин Шулц, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейският семестър беше отговор на тежката криза, която ни засегна. Макроекономическите равновесия, на макроекономическия дисбаланс трябва да бъде идентифициран, ако искаме да избегнем друга криза. Смятам, че като цяло ситуацията се подобрява, но не винаги сме постигнали очакваните резултати. Препоръките не винаги биват следвани от държавите членки. Също дискутираме как Европа да стане по-социална. Социалните критерии много често се обсъждат. Има такива критерии за младеща, за заедостта сред младеща и смятам, че всички тези индикатори трябва да бъдат взети предвид при европейският семестър. Също трябва да се вземат предвид и други макроекономически критерии, така както и тези, които споменах.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 докладчика, докладчиците в сянка за всички. Разбира се, тези доклади не са е, отлични, но в крайна сметка има много добри идеи за подобряване управлението на единния пазар и за постигане на нашите цели. За това наистина те са полезни. Наистина искаме да постигнем пълна заетост, искаме трансгранично развитие, искаме борба срещу бедността, развитие на бедните региони и конкурентоспособност. Затова са необходими съвместни политики, особено в областта на конкурентоспособността, но това, което е най-необходимо, това е прозрачност и да има справедлива конкуренция. Благодаря, господин Ужас. Пани Преводничонца. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм голям почитател на това този инструмент да се прилага гъвкаво, Не искам да се набърквам на никой в работата, господин Краснодепски го каза вече. Искам обаче да кажа нещо, което е много важно за солидарността и бюджетния баланс, както и за усилията, които полагаме в Европа. Това са разходите за отбрана. Полша, Франция, Обеденото кралство, Естония и Гърция – са разходвали около 2% от БВП за отбрана. Другите държави не разходват толкова. Мисля, че Европейската комисия трябва да вземе това предвид, тъй като това ще повлияе бюджетните разходи на тези държави членки. Това е изключително важно. Вземете го предвид. Благодаря, госпожа Лопе Фонтане. Благодаря, госпожа председател. Измежду тези цели трябва да вземем предвид препоръките за еврозоната. Но нека да не забравяме инвестициите в хората. Европейския съюз мина през тежки изпитания. И консолидацията на економическото развитие трябва да засегне цялото общество. Трябва да се сложи акцента върху заедостта. Относно безработицата сред младеща, той се добавя към дългосрочната безработица и по този начин имаме още повече социални рискове и а, става още по-трудно за по-възрастните да се върнат на пазара на труда. Трябва да развием нови системи за обучение, а, за продължително обучение, за да можем да се адаптираме към света на предприятията, защото е неприемливо този процент на безработица да съществува заедно с 200 милиона а, вакантни позиции в Европейския съюз. Е, търсят се а, хора, търси се работа, но не това, което се предлага. Госпожа Тамашич. Единният пазар не е само основ... цокъла на Европейският съюз, той е, работи за благото на европейските държави. Така че този единен пазар трябва да се разпростре върху всички области, във всички сектори. Но също, но не трябва да забравяме, че не можем да разделяме економическата от социалната политика. Най-важното първо е да се, да се избегнат данъчните убежища. Знаете, че има има зони, в които никой не ще да инвестира. Защо? Защото там има прекалено много а, строги, строги правила. И така, че единния пазар никога няма да постигне своите цели, ако продължи да бъде подчинен на бюрократични сложни правила. Господин Розанти има думата. Дами и господа, Дебатът днес за координирането на економическата политика в Европейския съюз е изключително важен. Оставам с впечатление, че не сме удовлетворени от резултатите на тази економическа политика. 2005-2013 като период показват, че БВП се е покачил с 2,5%. Еврозоната само с 5%. Това не е достатъчно. Има разочарование сред хората и често за това бива обвиняван Брюксел. Държавите членки са тези, които отговарят за това. Европейската комисия трябва да увеличи усилията си и да даде повече на държавите членки като натиск, така щото да има а, ускоряване. Говорим за инвестиции, имаме и заетост, за което трябва да говорим, и за технологичен процес. По страновите препоръки държавите, извинете, комисията трябва да се съсредоточи върху пазара на труда, върху работните места, върху технологичния напредък. В противен случай няма да бъдем достатъчно конкурентно способни. Стигаме до процедурата по привличане на вниманието. Започваме с госпожа Малетич. Една минута. Захвалям председаваюча. Е, Поздравя. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на е, заместник-председателя, както и на комисията, както и на представителката на съвета. Имаме нужда от координация. Координация на национално, регионално и европейско ниво. Координация между различните фондове, политики, политиката по сближаване и също различните типове финансиране и постигане на синергии. Координация на различните европейски политики, като екологичната, транспортната, енергийната, селскостопанската иновации, научно-развойна дейност и други. А също трябва тези политики да бъдат приложени на практика. Имаме нужда от важна координация, добра координация. Е, това е едно от основните предизвикателства, особено като се има предвид големият брой институции, които са компетентни за различните политики и също и различните от организация на държавите членки. За това е много важно да работим по тази координация, защото без нея няма да стигнем до никъде. Благодаря. Госпожа Фот. Е няма я. Госпожа Форд я няма. Господин Мария, си имате думата. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж чухме пак същото от комисията. Комисията и се опитва да ни наложи отново своята рецепта. И бюджетна дисциплина, повече бедност, повече неравноправие. Това ще помогне, казвате вие на Европа. Погледнете какво става в Гърция. Европейския семестър, това означава повече бюрокрация, повече диктат на банките в Европа и, от, и отново липса на права. Липса на права и за Европейския парламент, и за националните парламенти. Ние се опитваме да се противопоставяме на тройката, но вече, но вече е много трудно. Гръцките фермери и гръцките работници са онези, които страдат и понасят щетите. Господин комисор, гр... продължават да се борят срещу диктата на... Господин Чич има думата. Благодаря, госпожо председател. Недостатъчен е економическия растеж. Това е голям проблем в много държави членки. Готови ли сме да се изправим пред това предизвикателство? Особено предизвикателството, което ни предстои. Мнозина говорят за нови кризи. Европейският съюз със своя европейски семестър иска да заложи различни политики. Това не е просто, особено ако искаме да слеем образователната система, системата за околна среда, социалната система с економическия растеж. Следователно, приемам голяма част от тезите, изложени тук. Но, госпожо Родригес, моля, приемете изменението на Алде, за да може да гласуваме за. Силикиотис. Господин Силикиотис. Благодаря, госпожо председател. Европейският семестър е институционализация на правилата на банките. Той засяга кон- конкурентоспособността и забавя растежа и заетостта. В момента имаме исторически ръст на безработицата. И това засяга всички държави. Не би трябвало да е така. В доклада по европейския семестър виждаме това, което наричате а, предимствата на координацията. А, какво значи това? Единствените цели на семестъра всъщност е да изпълняват исканията на големите мултинационални компании. Трябва да отхвърлим този доклад и отхвърляме и меморандумите и мерките за бюджетни ограничения. Благодаря, господин Руби. Една минута. Рупе. Господин Рупе. Ачо, Ačiū Герби ми kolegos. Pažu председател, скъпи колеги, Госпожо Родригес, Искам да коментирам вашия доклад. Струва ми се, че има няколко грешки. Държавите членки не, не, не могат да бъдат наказвани заради грешки на комисията. Не виждам пряка връзка между управлението на економическата политика и политиката на сближаване. Аз не смятам, че тези проблеми могат да се решат по един механичен начин, така както предлага комисията. Не можем от друга страна да жертваме едната политика за сметка на другата. А така излиза от а, доклада. Просто по този начин нито ще имаме растеж, нито ще имаме добра кохезионна политика. Благодаря. Комисията казва, че броя на економическите мигранти и беженците ще помогне на европейската економика в дългосрочен план. Така човешкият капитал ще се увеличи. Това е погрешно. В Гърция гърците продължават да търсят работа, както им обеща Европейския съюз. Гърция трябва да излезе от Шенген. Ние работим по меморандума и сега трябва да се спре потока на мигранти. Част от тях са ислямски екстремисти, другите са престъпници, просто така си влизат в Европа. Тези хора ще почнат да пристигат и във вашите държави. Тогава няма ли да ги спрете? Няма ли да направите нещо? Имате ли идеи? как трябва да се спрат хилядите мигранти, които влизат в Европа и които искат да наложат ислямското право посредством насилие. Благодаря. Мадам Ясловека. Госпожа Ясловеска. Благодаря, госпожо председател. Държавите членки продължават да се сблъскват с висока безработица, особено сред младите гаранциите за реализация на младеща не е достатъчна. Трябва да наблегнем на повече шанс за младежите. Това е което трябва да направим. Ако им осигурим такъв шанс, няма да има нужда от гаранции на хартия. Има също и голям брой бедни работещи. Има и заетост, която е неконвенционална и която се използва днес. Имаме нужда от добри договори, както за заетите, така и за работодателите. Заетите, служителите трябва да имат и социална е, сигурност, без значение какъв им е на статута и да се вземат предвид безработицата. За тази цел имаме нужда най-вече от акцент върху социалните програми – а не да увеличаваме и подобряваме макроекономическите индикатори, а, а ситуацията на хората се влушава. В госпожа Гонзалес Пенес. Си е Ако желаете, разбира се. Благодаря. Благодаря в доклада приоритетите са социалните права. Но също, също, същевременно тук се предлагат едни рецепти, които всъщност въобще не дадаха никакви резултати в Южна Европа. Намаляването на публичните инвестиции няма да доведат до до подобряване на нещата и до економически растеж. Европейската централна банка трябва да предоговори е, пакта за стабилност и да намери други мерки. В страна като Испания има над 20% е, безработица и още толкова така наречени е, работещи бедни. Така че е необходим един много по-широкомащабен социален план. Е, комисията смята, че с промяна на думите проблемите ще се решат. Не, ние смятаме, че гражданите трябва да бъдат в центъра на вниманието. Така че приключваме с е, процедурата по а, спонтанно изказване. Господин Домбровскис, имате думата. Мадам. Госпожо председател, госпожо министър, уважаеми депутати. Първо, искам да ви благодаря за изключително богатия дебат. Европейския парламент играе важна роля, що се отнася до напредъка в економическата политика в Съюза. Отбелязах си всичко казано днес от членовете на парламента – Европейската економика излезе от рецесия, но все още се възстановява бавно и скромно. Сега се притесняваме малко повече от преди няколко месеца, тъй като външната среда се влуши и има все по-голяма нестабилност на пазарите. За да може а, да подкрепим този растеж, са необходими мерки и политики за по-нататъчен растеж. Има различни становища, които бяха изразени и днес тук по време на дебата. Радвам се, че мнозина от вас са съгласни с нашата интегрирана стратегия, която се основава на отговорни политики и реформа. Искаме сближаване на развитието в Европа и Европейската комисия приветства приноса на комисията към семестъра. Правите редовни доклади, като доклада, който обсъждаме днес. Радваме се също така, че има по-силно сътрудничество между парламента и националните парламенти. Европейската парламентарна седмица се проведе и аз миналата седмица участвах в нея. Мисля, че имаме едни и същи цели – економически растеж, създаване и разкриване на работни места. Надявам се да продължим с доброто сътрудничество с парламента и в бъдеще. Благодаря ви. Мерси. Благодаря госпожа Хенис Плашарт от името на съвета. Благодаря госпожо председател, господин заместник председател на комисията, уважаеми членове на Европейския парламент. Нека да кажа, че вътрешния пазар е, е ключовият ни капитал, който ни даваме на нашите граждани, а именно чрез него ще доставим растеж, заетост и е, ще задълбочим е, единия пазар по този начин. Искам да подчертая значимостта на всичките нови предложения. Разбира се, процесът не е завършен. Трябва да приложим настоящото законодателство. Много от вас вече казаха а, и говориха за значимостта на социалното измерение, както трябва да бъде подсилено. Разбира се, както знаете, вие имате а, становище след семестър. Голям брой държави членки го каза много ясно, че социалните политики са важни и са в компетенциите на, на тези държави членки. Ние не искаме да, от, да, да се отказваме от, от националния суверенитет чрез този семестър. Но Напротив, просто европейският семестър трябва да осигурява структурните реформи, които пък да могат да стимулират социалните реформи и е, да се виждат конкретни резултати по е, стратегията Европа 2020 в борбата с безработицата и социалното изключване. Много от вас също говориха за значимостта на прилагането на практика на специфичните препоръки по държави. Напълно съм съгласна с вас. Това са ключовите елементи за реформи в държавите членки. Понякога не е лесно, но понякога даже дори е мъчително. Знаем колко са тежки условията на пазара на труда, но това е начина да започнем да дадем начален тласък на растежа и на заедостта. Много важни точки бяха вдигнати, повдигнати днес. Ще ги разглеждаме за бъдеще. Европейската комисия разглежда и анализира економическата ситуация в държавите членки и дисбалансите. И а, тази работа на експертите трябва да доведе до приемането на тези специфични препоръки по държави до лятото. Това е ключова фаза от европейският семестър. Трябва да видим колко е постигнато в държавите членки и да приемем предизвикателствата. Трябва да реформираме социалните ни системи, за да гарантираме такива за бъдеще. Имаме нужда от правилни политики, за да се справим и с настоящата миграционна криза. Тази криза ще привлече изцяло вниманието ни за следващата година нашата бъдеще, нашето бъдещо сътрудничество ще бъде все така важно. Благодаря. Благодаря ви много. А сега се връщаме към докладчиците. Госпожа Родригес, имате думата първа. Госпожо председател, с, с удоволствие се изказвам в края на дебата. Дебата беше наистина много полезен и благодаря и на Европейската комисия и на съвета за техните изказвания. Мисля, че имаме три, три добри доклада и които се обединяват около един компромис в името на бърз растеж, структурни реформи, но същевременно има и баланс, баланс като се включват и социалните реформи, така че ще работим в тяхно сътрудничество с комисията и е, съвета, за да минеме на една по-горна фаза на европейският семестър. Сега мога, искам да предложа че трябва да започнем междуинституционални преговори за усъвършенстване на европейският семестър, защото наистина можем да имаме една добра дискусия в Европейската комисия преди приемането на годишния обзор. Дискусията за евро зоната, която проведахме в пленарно заседание пленарна зала беше много ползотворно, тъй като имаше взаимодействие и с специфичните аспекти, свързани с еврозоната и е, на основата на този дебат може да се стъпи за подготовката на следващата среща на високо равнище през пролета. Така че смятам, че сме постигнали развитие и между институционалното споразумение ще даде повече демократична легитимност на европейския семестър и същевременно много по-конкретни последици за нашите съграждани. Благодаря, госпожо Рибер. Госпожа Рибер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които говориха, на комисията, на представителя на съвета за богатия дебат има нещо, което трябва да бъде наш фокус. Става дума за инвестициите. Какви инвестиции и при какви условия ще се приложат тези инвестиции? Всички носим отговорност в Европейския съюз. Но до момента държавите членки са се занимавали с това единствено и само. Те трябва да направят така, че да има стабилност в публичната политика. Трябва да спечелим доверието на инвеститорите. Когато говорим за доверие, чухме много за Португалия, колегите от Социалистическата партия говориха за гласуването на вод на, на доверие, което бе спечелено от правителството. Искам да кажа, че не може да има несигурност госпожо Родригес. Вие казахте, че разполагаме с условията, за да има растеж. Не можем да продължаваме а, да свири музиката, която иска публиката. Трябва да сме сигурни какво да правим, трябва да прилагаме отговорни политики и политики, които са добре обмислено. През, обмислени. През последните няколко години в Португалия и в Европейския съюз Имаме економическо възстановяване, социално възстановяване. В момента е несигурно, но така или иначе е, то показва на къде трябва да вървим в бъдеще. Що се отнася до сфери, в които трябва да се вгледаме, това трябва да стане да, но не може да се променяме само за да има промяна. Трябва да работим с Европейската комисия, така щото заедно с националните парламенти, с социалните партньори да създадем нещо, което ще работи на местно ниво, на европейско ниво и да създадем гражданска Европа. И в заключение госпожа Стайлър. Thank you. Eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, на докладчите в Сянка, на съвета на комисията. Смятам, че значимостта на единия пазар вече е ясна. Имаме нужда от добро равновесие между социални права и а, економика. Много колеги говориха за цифровизацията. Е, това е много, много важно при единия пазар. Това е четвъртата индустриална революция. Просто трябва да погледнем какво става около нас. Всеки е с смартфона си и до 2021 почти 77% от световното население ще има такива смартфони. И е, има над 3,9 милиарда души, които използват интернет. Самият интернет трафик се увеличил с над 65% а, за една-две години. Така че наистина виждаме, свидетели сме на тази революция и е, това трябва да влезе и да залегне в а, единия пазар. Три основни забележки по стратегията първо достъп до широколентови интернет и неговата инфраструктура, трябва също да осигурим достъп до тази революция за всички. Не, не искаме а, да се получи едно а, цифрово разделение. И една от великолепните инициативи в момента се случва в Швейцария, където се казва, където се дава възможност на хората, които искат да бъдат такива компютърни инженери, да го направят чрез едно обучение в продължение на целия живот. И всички други компании трябва да следват тази тенденция. Трябва Европейският съюз да стане най-цифровото пространство на планетата. Благодаря. Благодаря на всички.